Okay, dear colleagues, let us, let us begin with the afternoon's... Здравейте, колеги! Нека да пристъпим към следобното заседание. Е, точка 18. Пред... представяне на един задълбочен анализ, осъществен от тематичен отдел В на тема Конвенцията за съдебните решения от Хакската конференция по международното право. Това бе стана по искане на нашата комисия. Проучването обръща специално внимание на проекта Конвенцията от ноември 2017 година и използването на различни инструменти, както и бъдещото им отражение върху бъдещи спорове, трансгранични и търговски. Позволете да приветствам професор Асенцио от е, университета в Мадрид, както и професор Они Берти от Люксембургския университет. Господа професори, е, имате общо 20 минути, за да направите своите встъпителни изказвания. Благодаря много. Преди всичко искам да обърна внимание, че е, това изследване бе съвместно проучване, освен с е, двамата е, нас с колегата и още тримата цитирани колеги. Първо ще се спрем на обхвата и съдържанието на проекто конвенцията, след това взаимодействието с други международни инструменти, специално регламенти и по-конкретно Брюксел 1, е, както и бъдещото е отражение върху трансгранични спор, международни спорове отправната точка. Тук е важно да обясним, че по отношение на състоянието на нещата в тази област през последните години и десетилетия, е, Европейския съюз уеднакви своето, своите правила за взаимното признаване и при, признаване на съдебни решения, но няма а, е, такова решение и общи правила за реше, съдебни решения от трети страни. Обхващайки, отчитайки обхвата на проекто конвенцията, първо трябва да кажем, че става дума за ограни... Е, признаване е, и прилаг на съдебни решения. Не говорим за правила на съответната юрисдикция. Не е както Брюксел едно първоначалното намерение бе е, да обхвана и двата аспекта, но в момента нещата се свеждат до само един аспект. За териториалния или географския обхват е, говорим единствено за реципрочно взаимно признаване на е, решенията само при решение за присъединяване на конвенцията Европейския съюз ще може да работи в тази сфера с други страни присъединили се и така обхват граждански и търговски въпроси, но и различни други елите, като капацитет, издръжка, семейни въпроси, арбитраж и така нататък Обхвата е много сходен, макар че не се припокрива с новия вариант на Брюксел 1. Има обаче и а, е, разлики. Тук не се включва а, е, по, по, различна уредба по отношение на клеветата, както и въпросите на интелектуалната собственост. От европейска гледна точка е важно опита за изграждане на всеобхватна правна рамка за решение от, съдебни решения от трети страни. Тук ще очакваме сериозни ограничения. Първо, обхвата е ограничен и освен това, като се има предвид, че проекто конвенцията в сравнение с предшестващите документи включва само три страни Европейския съюз, Сингапур и Мексико. Тоест към момента не знаем колко страни ще се присъединят, но може би е добре да се потърси механизъм за признаване съдебните решения от трети страни. Но дори това да стане, все пак ще има ограничения предвид ограничения кръг държави. По-нататък можем да видим, че основното съдържание на проекто конвенцията включва две въпроси. Допустимост за съдебни решения и основание за приемане или отказ за приемане на решенията. Тук е много важно да, верификацията на юрисдикцията на издаващия орган, което се означава, че това някой, ще зависи кои решения са приемливи. И освен това не се отхвърля при, прилагането на националното законодателство, ако то а, е по-благоприятно. В такъв случай то има прима. По, отношението, по отношение на отношенията с други международни инструменти е, има редица международни конвенции, които вече са факт е, вярно е също така, но някои от тях имат е, различно приложно поле и е, и основната цел е да се избегнат стълкновения с други конвенции. Освен това, конвенцията разглежда взаимодействието си с други конвенции, като тази от 2005 година. Така че тук говорим за взаимоотношенията и столкновенията с, нови, с други конвенции, но за да се избегнат подобни конвенции. Но едновременно с това са взети мерки да, за признаване на настоящи или бъдещи конвенции, които създават или биха създали по-благоприятни условия. Съществува и така наречената non-effect клауза, което е, като е важно да отбележим от гледна точка на Европейския съюз, че и не, не става дума за колизия с решенията и правилата на Европейския съюз, включително и на Брюксел едно за страните членки на Европейския съюз. По отношение връзката с регламента Брюксел 1 и взаимодействията с него, Особено важно е да отбележим, че съдържанието на проекто конвенцията не засяга и не под, вреди, не, не ощетява прилагането на правилата в, а, и при влизане на конвенцията в сила, държавите членки няма да са задължени да приемат подобни съдебни решения, накърняващи решения на националното законодателство. Тук имаме до известна степен съвпадение с Брюксел 1, с известни раз, различия, на които обаче ще се спре колегата по късно. Един особено важен въпрос са съдебните решения за потребители и работници. В настоящия проект те са защитени от чуждестранни съдебни решения в съответствие с нивото за защита по Брюксел 1 които съдебни решения се допускат за допризнаване и изпълнение, но едновременно с това европейските потребители няма да могат да се възползват от прилагането в трети страни. Ако става дума за решения в полза на потребителя. В проучването навлизаме в подробности с цел уточнения е, с оглед на регионални организации и прилагането на разпоредбите на конвенцията, ако говорим за организации за регионално регионално економическо сътрудничество. Това е по първата част. Колегата е, господин председател, за мен е чест и радост е, да застана пред вас няколко думи за бъдещото отражение на конвенцията. Е, евентуалното такова. Целта на конвенцията е либерализацията на движението на чуждестранни съдебни решения и основен въпрос е да преценим дали отражението и ще бъде голямо или не, да определим дали нейните раз... текстове са по-либерални, отколкото настоящите и бъдещи решения. Това, за това ще говоря през следващите минути. Ще съпоставя действащите разпоредби на конвенцията и сега приложимите в определен брой европейски държави членки и трети страни. Основната цел на конвенцията ще бъде решенията да имаме подобрение по отношение на признаването и изпълнението на европейски съдебни решения в чужбина. Трябва да обърна внимание, че практическото значение на конвенцията ще бъде максимално, когато се нуждаем чисто практически от правоприлагане а, когато определени а, имущество или активи не се намира на територията на страната на взетото решение. В този случай е, е, не става дума за това дали може да се прилагат съдебни решения по отношение на, на активи в друга страна. А, така че на практика най-важните разпоредби са онези, които а, е, става дума за определени а, е, как... Where thought and where in particular... определени нарушения, извършени на чужда територия, като вземем примера, да речем, Facebook, Google, е, които са със седалище в Калифорния, там са активите ми, но нанесените щети са в Европа. Друг много важен случай е случая на договори изпълними в чужбина в страни, където има нарушение, но нарушителят там не притежава значими активи. Това са двата основни момента, на които накратко искам да се спра в следващия диапозитив. Поред причини започваме. Не трябва да се върнем, казва оратора. Поред причини започваме с САЩ. Е, тяхното законодателство е доста консервативно. Това означава по отношение на юрисдикция на чуждестранни съдилища, САЩ има стриктни изисквания. Не само се изисква да има връзка между извършеното нарушение или договора и чуждата държава, но и ответника да има предходна дейност на съответната територия. Това е записано в момента в Брюксел 1. Moment... И е, така, че до момента конвенцията до голяма степен отразява е, е, правото на САЩ. Признаването на чужестранни съдебни решения е, в случай на нарушения и, или извършени престъпления и е, договори е, се прилагат, се предвиждат за прилагане по начина, по който това става в САЩ. По отношение на САЩ, ако съпоставим настоящата конвенция, нито по-либерална, нито по-консервативна от тяхното действащо законодателство, между тях до голяма степен съществува знак за равенство. Bukva... In... И така, <laughs> когато говорим за престъпления и договорни отношения, обикновено се превъзстрани се действа от страни, където договор е изключен, е извършен, но престъплението или където са понесени щетите от това деяние. Е, САЩ имат по-либерално виждане и ще продължат да го прилагат, защото, както чухме, в конвенцията има по-благоприятна клауза, където е казано, че дори ако конвенцията е доста ограничителна, страните по договора имат право да прилагат чуждестранни решения при по-благоприятен национален режим. Крайният резултат е, че между САЩ и Европейския съюз няма да настъпи промяна при приемането на конвенцията сега. Те ще прилагат своите рестриктивни правила и редица държави ще имат по-благоприятен режим, особено за съдебни решения от страни различни от САЩ. Има държави в света, които са много по-консервативни, отколкото и Европейския съюз и САЩ. Причините могат да бъдат различни. Някои абсолютно отказват да приемат чуждестранни съдебни решения, както Тайланд и Индонезия. за неговата правност, както е в Индия. И много страни, между които Великобритания, Австралия и Сингапур, е, признават само решение от страни, където ответника или е присъствал лично, или е осъден по решение на чуждестранния съд. Тоест тясно прилагане на съдебната практика. Те са консервативни, да не кажа съвършенно затворени по отношение чуждестранни съдебни решения. И ако тези страни се присъединят проекто конвенцията в настоящия вид ще настъпи много сериозно подобрение за всички останали присъединили се, особено за САЩ, но също и за Европейския съюз. Решения от европейски съдилища и американски съдилища ще бъдат много по-либерално изпълними в тези държави, което разбира се ще бъде плюс. Продължаваме с слайдовете. Има и други държави, които имат изисквания за взаимност. Особено в Азия, Китая, Китай, Япония, т.е. те признават чуждестранни съдебни решения, ако страната на происход признават техните собствени съдебни решения. Проблема на тези държави е, че те биха приложили конвенцията без да признават по-благоприятни възможности по тяхното собствено национално законодателство. А това се предвижда в проекта на конвенцията. И това може би ще бъде Жалко, ако тези страни са готови да отидат по-нататък и да приемат по-либерален режим от проекто конвенцията в момента. <clears throat> Може би Китай ще бъде сред тях. Е, те имат над 30 двустранни споразумения е, в цял свят, между тях с 9 страни членки. И в тези двустранни споразумения са приети е, база за съдебни решения, доста по-благоприятни от Хакската конвенция. Тоест, може би ще има възможност за постигане на споразумение за по-амбициозна, по-либерална конвенция между Европейския съюз от една страна и редица страни в света. Китай, Япония, може би и няколко други. И за това Въпросът, който трябва да си поставим е, и към всеки участник в днешния дебат е след, следния. За момента изглежда е ясно, че е, целта на преговорите е да САЩ да, да бъдат накарани САЩ да се присъединят към бъдещата конвенция. То, именно за това конвенцията отразява американското право и е доста консер... консекутивна, с две последствия – първо, резултата е една доста неамбициозна конвенция, която по-специално не е с практическо значение, тъй като не дава възможност за признаване и изпълнение на съдебни решения, постановени от съдебен орган на мястото на извършване на престъплението и понесените щети, а, или място на извършване на съответното нарушение без оглед на мястото на дейността на съответния субект. Това са две инстанции, които са необходими за прилагане на чуждестранни решения. В момента това не се предвижда по конвенцията. и от друга страна, САЩ, другия вариант е САЩ да не подпише конвенцията. Те в момента са изключително активни е, в преговорите и в Хага, но това е въпрос от федерално значение в САЩ, което може да доведе до неподписване на конвенцията на федерално ниво или присъединяване към конвенцията и ратификация на конвенцията на отделни щати. За това въпросът е трябва ли да из, е, предвиждаме конвенцията с САЩ, което може да се окаже неамбициозна и да доведе до осложнения с САЩ. Альтернатива има и, а тя, че може би ще е възможна по амбициозна конвенция между САЩ, между Европейския съюз, поправа се оратора и други държави, които са съгласни да тръгнат по избрания от него път, т.е. съгласно европейските стандарти. Това могат да бъдат азиатски държави, не САЩ, но така или иначе не е ясно дали САЩ изобщо ще ратифицират конвенцията. Благодаря. Председателят, благодаря господа професори за встъпителните ви изказвания и за представянето на анализа госпожи и господа членове, искате ли думата, господин Фос? Много благодаря за презентацията и за възможността да поставим въпроси. Не съм сигурен, че разбрах е, всичко. Хакската конвенция в този случай се разбира като рамкова конвенция, за да може с всички ратифицирали страни да постигнем поне нещичко. Или е, дали препоръката беше да се търси пътя на двустранните споразумения за по-конкретни разпоредби? Е, не знам правилно ли разбрах това като препоръка. Второ, ако ще говорим за Брексит, доколко Великобритания в този смисъл изобщо само на тази база в бъдеще ще прилага тези процедури. Това е много важно е, в, оглед на Ирландия, особено за Ирландия, но ще бъде интересно да чуем дали има нещо по този въпрос. Какви евентуални по-нататъчни развития да очакваме? Споменахте Google за защитата на личните данни е, е, в смисъл, че поне е необходимо представителство в държавата членка, за да се постави физическо представителство, за да се постави въпроса дали пък да не се помисли за промени в бъдеще и да кажем този, който осъществява стопанска дейност тук, трябва да има представителство, филиал, което да носи пълната отговорност ако евентуално се стигне до изпълнение на съдебни решения за тази фирма. Това са така някои размисли. Ще бъда благодарен за отговор. Благодаря. Тъй като друг не желая думата, много моля Професор, да ни отговорят. Първо професор Асенсио. Е, е- Благодаря. По въпроса, дали става въпрос в рамките на това предложение да се съставят двустранни спогодби. Наистина в хода на оценката на проекто конвенцията се очертава факта, че ако се стигне до окончателно приемане на конвенцията, ако страните, които ще се присъединят към нея, обаче не са многобройни, тогава действително ще има сериозен въпрос във връзка с ограниченото изпълнение на решенията. И възникват и други въпроси. Ако разгледаме съдържанието, сега вече тук въздействието на Съединените щати наистина е силно. Би било възможно, евентуално, предложението ни да бъде по-амбициозно. Ако в съдържанието се включват аспекти, вече обхванати от Брюксел 1А – тогава няма да се наложи да има двустранни спогодби. Разбира се, винаги е възможно да се избере подобно решение, да има отделни споразумения, по силата на които да се признават решения, да се привеждат в изпълнение. Но ем, конвенцията е многостранно споразумение. И тъй като е, има ограничение на всеки многостранен договор и тя евентуално би имала своите ограничения. По отношение на последиците от Брексит и взаимоотношенията между конвенцията и Брексит. Вярно е, че когато конвенцията влезе в сила, Европейският съюз и Обединеното кралство могат да участват, което разбира се би представлявало рамка за признаване на съдебните решения. И тогава ще се замени на практика част от е, регламента Брюксел 1А, там където има припокриване. 2005 година споразумението е сила по настоящем във връзка с е, избора на подсъдност – но тук става въпрос за ексклюзивен аспект. И въпросът, който вие зададохте по-нататък за защита на личните данни. По-настоящем конвенцията изключва въпроси, обхващащи клеветата, например. И в най-новия вариант на текста Изглежда, че и въпросите във връзка с запазване на личните данни също ще бъдат изключени от обхвата на конвенцията. Често не е необходимо да се признава решение трета страна по тези дела – държавите членки могат така или иначе да признаят решение на трета държава, в крайна сметка съществува много странен механизъм за всичко това. Е, one... Едно уточнение, ако ми позволите. Когато говорите за Европейски съюз, евентуално присъединяваш се към конвенцията, това а, означава ли, че според вас става въпрос за изключителна европейска компетентност? Какво точно имате предвид? Да, действително това имам предвид, изключителни правомощия. Благодаря. Не виждам друг да желая да вземе отношение. В такъв случай можем естествено да продължим към 19-та точка от дневния ред публично изслушване във връзка с проекта от Хага за съдебните решения. Разбираме, тук вече чухме представенето на задълбочения анализ по Конвенцията на съдебните решения от Хагската конференция. Сега ще продължим със самото изслушване. Поканили сме експерти, които ще ни запознаят с тяхното мнение с проекта. Първо ще дам думата на тримата представители на Генерална дирекция правосъдие, госпожа Андрея Шуц, Норел Роснер и Елвина Морките. Ако а, правилно произнасям името ви, госпожо, каза председателя. Благодаря. 15 минути е времето за изказванията ви. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Ние накратко ще ви запознаем с проекта за съдебните решения, ще говорим за преговорите, които са в ход във връзка с Хагската конференция, ще се спрем на постигнатото и на откритите въпроси. Проектът, такъв какъвто го познаваме, е много важен за Европейския съюз. Комисията води преговори по Харската конференция във връзка с съответните директиви, прияти 2016 година от съвета. Както вече бе споменато в предишната експозета, проектът започна през 1992 година и доведе до приемането на Конвенцията 2005 година, избор на подсидно със съответния обхват, ограничен, след това 2015 година ратифициран от Европейския съюз. 2012 година проекта за съдебните решения получи нов тласък, създаде се работна група която приключи работата си във връзка с признаване и изпълнение решенията 2015 година. Това всъщност е следващата стъпка от проекто Конвенцията и положителните резултати от работната група позволиха в прехода на тези пет е, групи, да се, пет заседания на групата да се стигне до създаването на специална а, е, комисия, която да работи по проекта на конвенцията. Тя бе свикана за официално начало на проекта. Три бяха заседанията юни 2016 година, февруари и, и ноември 2017 година. Сега ще 2018 година през месец май ще има заседание с цел да се стигне до окончателен проект на текста, който, който текст да бъде предложен на вниманието на дипломатическата конференция за приемане на конвенцията. 2019 година се предвижда заседанието на дипломатическата конвенция в средата на годината и съвета Хакс Европейския съвет се надяваме, че до тогава ще приеме също предложението и по този начин ще се работи по този е, флагмански значим проект е, във връзка с е, продължение на работата на Хагската конференция. Основните цели са увеличаване на достъпа до превъзсъдие, признаване и изпълнение на съдебните решения, подпомагане търговията и инвестициите, чрез увеличаване на правната сигурност, намаляване на разходите, свързани с а, презгранични а, сделки. Както вече многоуважаваните професии споменаха, че по-настоящем няма по-настоящем законодателство връзка с признаване и изпълнение на решения на трети страни, това приводи до правна несигурност, естествено. И е, на глобално ниво няма достатъчно успешен механизъм също за признаване и изпълнение на решение. С други думи, най-добрият начин да може да се отстрани тази липса на правна сигурност е да се работи на многостранно ниво. Това ниво е по-целесъобразно, отколкото на общностно и по-резултатно от двустранния подход – между отделни държави. Така че на многостранно ниво се предоставя възможност на международна основа да се разработи рамка, която е благоприятна за дружествата и гражданите. И решенията, които се приемат от съдилищата в Европейския съюз, биха били приемани, изпълнявани от страните по конвенцията. Това са уводни думи. Ако ми позволите, сега ще дам думата на колегата да продължи относно това докъде сме стигнали в хода на преговорите. Благодаря. Благодаря. Добър ден на всички. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати в Европейския парламент, благодаря ви много, че организирахте това изслушване по изключително важния проект. Както каза и колегата, този проект е в ход поне вече две години се работи по проекто Конвенцията. Докъде стигнахме в хода на работата си? Конвенцията ще е, възложи конкретни вмени, конкретни е, изисквания и задължения за договорните страни. А същевременно в рамките на националното законодателство всички досегашни а, е, норми ще останат в сила. Що се отнася до търговските въпроси, при изключването на редица теми, разбира се, и области, следва да се има предвид, че конвенцията ще се прилага до решение във връзка с потребителски договори, работодатели. Ще се предостави закрила за по-слабата страна до потребителите или служителите съответно, когато се търси изпълнение на решение срещу тях. Например, основание във връзка с договори няма да се прилага във връзка с потребителски въпроси. Конвенцията ще обхваща решение, където е, решението може да представлява съдебно решение, постановление, ще се разглеждат въпроси с разноските, с погодбата, но не и във връзка с защита но когато става въпрос за системата, която ще даде възможност за признаване и изпълнение на решение, ако съда по происход всъщност се основава на едно от основанията, уредени в конвенцията, непряка юрисдикция. Молещия съд ще е, трябва да е, действа възоснова на няколко основания, включително за е, изключване, обществен ред, например, нарушение на конкретни процесуални а, е, аспекти във връзка с защитата на а, ответника, във връзка с невъзможност за връчване на ответника в достатъчно е, голям срок, за да може той да се подготви за своята защита. времено, конвенцията стъпва на гъвкавостта, която може би е необходима, за да се постигне по-широко ратификация в е, световен мащаб. От обхвата се изключва чрез система механизми във връзка с деклариране на конкретни аспекти, там където има достатъчно силен интерес да не се прилага конвенцията по тези аспекти. Е, по-настоящем до тук са стигнали преговорите. Конвенцията обаче, е, или по-скоро преговорите по нея все още са в ход и сега ще дам думата на колегата Андрея Шулц. Благодаря. Благодаря и добър ден на всички и от мен, господин председател, уважаеми госпожи и господа. За мен също чест да бъде на това изслушване по значимия проект. Това не е първо изслушване, което ви организирате, вероятно няма да е последно, защото текстът се разработва във времето. Има редица въпроси, които още очакват решението си. Най-значимия е дали всъщност е, производство по интелектуална собственост ще попадне в е, е, конвенцията или не. Въпросът все още е открит, защото все още заинтересованите страни доста късно по този въпрос разбраха за проекта и е важно за ЕС да им предостави възможност да подготвят своята позиция. Очакваме с интерес документ, който по-настоящем се подготвя от конференцията по международно частно право което ще е, даде разяснение как конвенцията възнамерява да подходи относно интелектуалната собственост. По-настоящем има само предварителни становища. Е, взима се решение за е, разпоредби за включване или изключване евентуално на интелектуалната собственост да се постави в средни скоби, за да може да се даде възможност е, за провеждане на успешни консултации. В противен случай би било много трудно, но през май ще има конкретно заседание и е, тези въпроси няма да бъдат включени в е, разискванията именно а, у нези разпоредби, които са в средни скоби по настоящем, защото искаме да изчакаме е, този документ да бъде подготвен и тогава да се извърши съответното допитване с заинтересованите страни по интелектуална собственост. Това е значимо не само за ЕС, но за всички делегации – те са на мнение, че е необходимо повече време, за да може да се намери подходящо решение по тази важна тема. По-настоящем предварителната позиция в различните а, общности, работещи по интелектуална собственост, са, са разделени. Някои са за включването на производството в интелектуална собственост, в други са за изключването на този въпрос от, от конвенцията, но следва да продължат разискванията. Друг въпрос, по който се водят разисквания, много важен за Европейския съюз, дали е, решенията, издадени от е, съдилище не от една единствена държава, от два или повече държави, следва също да бъдат признавани и изпълнявани по силата на конвенцията. Това очевидно е много важно, ако се включи интелектуалната собственост във връзка с е, единния патентен корт а, също така трябва да се има предвид и а, съда от Бенелукс в тази насока. Голямо значение отдаваме на този въпрос, но а, за други а, преговарящи страни това е много чуждо понятие. Тоест има нужда още от работа по този въпрос. Друга клауза. Във връзка с стандартната клауза за неунифицирана правна система, федералната, т.е. различни е, териториални звена, където се области, където се предлага различно право във връзка с обичайното пребивание, което се е, тълкува по съответен начин в конкретното място. Технически е този въпрос, експертен, но все още много а, а, щекотлив. Не сме стигнали и до окончателно решение за норма във връзка с а, а, разноските по производството, във връзка с признаване и изпълнение. Има въпроси във връзка с недискриминация, също така и по принцип във връзка с движението на решенията за разноските и съответно с към кое дело са свързаните. по отношение на държавен имунитет, важен въпрос, това също попада в областта на предстоящите разговори. Е, това не е нито търговски, нито граждански въпрос, но все още подлежи да бъде разрешен и Както чухте двамата професори вече, включването или изключването на въпросите свързани с поверителната лична информация е, и защитата на личната информация, е, клеветата вече е изключена. Понятието клевета, оклеветяване е различно в различните правни системи и тези правни системи при които а, клеветата е а, невярна информация или пък другата, където става въпрос за коректна информация, но пък лично разглеждат изключването по различен начин от онези, когато, които разглежда, че няма разрешение е, на лицето притежаващо е, данните и, и в този смисъл е клеветничество. И накрая е, два експертни и технически въпроса също много значими във връзка с производството на нарушаване на интелектуалната собственост и съответните права и защитата. Дали следва да се изключат от обхвата на конвенцията, този въпрос също ще бъде от сериозно значение. Какво се прави по отношение въпроса с а, валидността и а, взаимоотношението с други инструменти? По-скоро тук става въпрос за подготовка на текста, на политика и подхода на делегациите, като че ли е доста щедър на този етап. Предишните по-старите договори, по-нови договори, може би ще имат примат, що се отнася до конвенцията. Единственият въпрос е как да се постигне в крайна сметка съгласие по проекта. Повечето от въпросите са вход на обсъждане в различни работни групи, които ще докладват пред специалната комисия през месец май. Намерението е на следващото заседание на тази комисия да обобщи работата до сега и съответно да подготви текстовете, които да бъдат предложени на дипломатическата конференция и да няма друга работа по проекта до тогава. И нещо друго извън проекта във връзка с е, работната програма на Хакската конференция за Европейския съюз има един свързан проект за нас също е много важно да хармонизираме юрисдикцията на глобално ниво. И сме съгласни да разискваме признаване и изпълнение най-напред и отделно от пряка юрисдикция, ако има споразумение по пакет, следващ етап – също ще бъде направено намерение за хармонизиране на нормите в това отношение, както това се подходи в Брюксел 1А март 2016 година бе взето това решение и бе преповторено от съвета по общи въпроси в Хагската конференция през месец март тази година. Но в миналото твърде сложно беше, се оказа да се водят преговори по два проекта. Затова експертната група, е, търсеща хармонизиране на нормите юрисдикция ще бъде свикана кратко време след провеждането на дипломатическата конференция, когато надяваме се, че ще бъде прието съответно текста по конвенцията. Говорим за средата на 2018 година. Много благодаря. Well, like... И аз ви благодаря. Сега бих желал да дам думата на госпожа Нинг О, старши юрист в постоянното бюро, Хакската конвенция, по международно частно право, която ще говори за бъдещето на проекта. Госпожо, заповядайте, имате думата за 10 минути. Hello, good afternoon, everyone, and thank you, chair. Благодаря. Благодаря. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Благодаря ви за любезната покана по този значим проект. Преди две години колегата ми Бето, който говори по, този проект, слега две години по късно има допълнително извършена работа по този проект, така че сега ще ви запозная с предисторията. Между другото, колегите от Европейската комисия вече ни запознаха с този аспект, така че по-скоро аз бих насочила вниманието си към целта на проекта и ползите от него. Преди да продължа нататък, вероятно, съвсем накратко ще поговоря за Хакската конференция по международно частно право, организацията, която представлявам днес. Вие вероятно имате представа какво представлява тази организация, разбира се, тъй като Европейския съюз от 2007 година е, е страна е, по него. Това е между 1983 година всъщност е началото на а, този проект, така че той празнува своята поредна годишнина и Европейския съюз е наистина изключително активен член. Преди да навлеза в темата, позволете да ви запозная с е, сегашното положение на нещата. Признаването и изпълнението на чужестранни решения общо взето се регламентира от националното законодателство, от е, регионални или наднационални спогодби, като например в Европейския съюз Брюксел 1. И въпросът, който възниква пред редица европейски дружества е такъв. Ако едно решение е постановено от съдилище на държава членка, то кое правило ще се приложи, за да се изпълни такова решение, да кажем в Китай или в САЩ? Общо това отговорът е, че няма приложим международно правен акт. И в такъв случай можем да се позовем на междусъдебното сътрудничество по гражданско-правни въпроси и е, съответно Хакската конференция би следвало да бъде форума за обсъждане и договаряне на общи норми по е, международно частно право. Това число за изпълнение, понеже такъв е мандатът на Хакската е, конференция. Постепенно да се уеднакят нормите на международното частно право професорът тук засегна историята, предисторията на проекта. А що се отнася до конвенцията от 2005 за избора на съд, на този етап тя регламентира само изключителните спогодби за избор на съд, в които са встъпили между страните по повод на международни търговски сделки. По настоящем в въпросната конвенция участват 80 на държави, в това число ЕС, Мексико, Сингапур и всички отделни държави, членки на Съюза, с изключение на Дания с изключение на САЩ и Украина, които не са подписали конвенцията, Китай и Черна гора е, я подписаха миналия месец септември. И Китай сега активно работи за ратификацията й. Австралия също се готви да се присъедини. Началото на следващата година да се надяваме Австралия ще се присъедини също към конвенцията. Е, що се отнася до по-нататъчната работа по проекта, бих искала да повторя току-що казаното от колегата – Елвина. Е, ръководният орган на конференцията има два мандата. Тоест, за работа съответно има работна група по изпълнението и признаването на е, чуждестранни съдебни решения и друга работна група, която се занимава с е, правилата за подведомственост. И след а, извършената от тези работни групи работа, проектът вече е на етап на преговори между държавите. До сега са се състояли три заседания на специалната комисия. Престои четвърто и да се надяваме последно на 24 май. И ако всичко мине добре, проектотекстът на конвенцията може да бъде внесен на дипломатическата конференция. Проектът за съдебните решения е от приоритетно значение. позволете, възможно ли е да си контролирам екрана? Не, явно. Бързо да преминете някои още, още, още. И още. Значи, други колеги е, говориха за целите на конвенцията. Аз бих искал само да подчертая, че нейната главна цел е насърчаването на международната търговия, капиталовложение и мобилност чрез засилено междусъдебно сътрудничество с оглед на достъпа до правосъдие и намаляването на разходите и риска, свързани с международни транзакции. И наред е, с всичко това аз бих искала само да подчертая още нещо, именно връзката с конвенцията от 2005 за избор на съд. Тези двете конвенции се взаимно допълват и в работата по проекто Конвенцията за съдебните решения авторите са се вдъхновявали в значителна степен от Конвенцията от 2005. Що се отнася до признаването и изпълнението, всъщност и двете конвенции могат да бъдат разглеждани като инструменти за това. Значи по-настояще няма многостранен инструмент или акт, е, който да действа в отношенията между ЕС и много нечленуващи в ЕС държави. Така че, що се отнася до бъдещето, имаме две големи очаквани ползи. За да вземем следната хипотеза за пример. Ако ЕС е страна по конвенцията, и съдът е, постанови в полза на граждани на Европейския съюз, съответното решение ще бъде пряко изпълнимо в другите страни по конвенцията, без каквото и да било изпълнително производство. Ще се намалят е, разходите. И така, що се отнася до достъпа до практическото правосъдие, то ще бъде по-бързо и по-ефтино ще се подобри и предсказуемостта на правораздаването, тъй като европейските граждани по-лесно ще могат да се осведомяват за условията, при които съответните решения ще могат да се движат по света, ще могат по-осведомено да вземат решение дали да се обърнат към съда по принцип или не. и вече, а следващата цел вече е от по-съществен или по-общ правен характер с оглед на цел 16.3 от целите на, за устойчиво развитие на ООН. Понататък, всяко решение, да кажем от един международен търговски съд, който има представителство в няколко държави членки на ЕС, Холандския търговски съд, например, Такова едно решение, още повече ако интелектуалната собственост се включи в конвенцията, то и решенията на бъдещия патентен съд, е, решения на, на съда на Бенелюкс, ще могат да прекрачат границите на Европейския съюз по своята изпълнимост. Още нещо предвид порасналата правна сигурност, ще порасне и възможността съдилище на която и да било държава членка да бъде избрано от страни по спор за решаващ форум. Следващите стъпки. Един месец от днешната дата на, на, нататък ще заседава специалната комисия. Тя ще разгледа въпросите, посочени от господин Шулц преди мен. Въпросите за интелектуалната собственост няма обаче да бъдат разисквани. Ако специалната комисия все пак стигне до окончателен текст на проекто конвенцията, в средата на 2019 година ще бъде проведена дипломатическа конференция с мандата на Хакската конференция. Такава една конференция дипломатическа обикновено е, работи 2-3 седмици. По принцип целият текст, е, изработен от специалната комисия, може да се разисква и предоговаря. И там нататък, скоро след дипломатическата конференция, ще заседават експерти, които ще разгледат въпроса за прякото приложение или пряката подведомственост. Е, тази експертна група ще разгледа само въпросите за подведен, подведомствеността. В заключение на своето изказване бих искала да кажа, че проекта за, е, за такава конвенция ще бъде от полза за физически и юридически лица е, и ще бъде многостранен аналог в бъдеще на Брюксел едно преработен. Благодаря. Благодаря ви. Сега бих искал да дам думата на госпожа Беатрис Дезе, ако не бъркам произношението на вашето фамилно име. Госпожо, да, благодаря. От ЦЦБЕ, съвет на адвокатурите в Европа. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за това, че давате дума на нашата организация на, на европейските адвокатури. Няколко думи от наша страна, що се отнася до проекта, на който ние гледаме положително. Въпросът за, за обмен, за движението на, на, на търговския оборот в световен мащаб може да бъде затруднено от неизпълнимостта на съдебни решения от дадени териториални граници. Така че ние смятаме, че тази конвенция може да повиши правната сигурност и да стимулира е, оборота пред европейските съдилища, ако те е, биха били компетентни съгласно конвенцията. Следващ екран. По-нататък ние смятаме обаче, че следва да бъдат взети предвид някои рискове, за съдилищата от Европейския съюз, съдилищата на държавите членки, може да възникне задължението да изпълняват решения от съдилища на трети страни, е, в които правните и процесуалните гаранции не са така високи, както в Европейския съюз, по която причина ние обръщаме особено внимание на основанията за отказ дадено решение да бъде изпълнено е, и те трябва да бъдат разписани максимално разширително, за да не бъде принуден един европейски съд да прилага решение, което не отговаря на високите европейски стандарти. Вътрешното високо е, доверие, прочим, в Европейския съюз, то самото за сега е едва бъдеща цела, да не говорим за доверието между европейски съдилища и съдилища от други, от трети страни. По-нататък, що се отнася до тълкуването. Е, знаем в Европейския съюз е, значението на Европейския съд. Що се отнася до тълкуването на Брюксел 1 и Брюксел 1А. И това би могло да породи проблем за конвенцията, доколкото не се предвижда един, единен тълкователен орган. нашата организация би възприяла, както казах, един по-широк подход, е, т.е. конвенцията да обхване и признаването и изпълнението и въпросите за подведомственост, възприемането на минимална амбиция с оглед постигането на съгласие е разбираемо, но не е най-целесообразно. По-нататък, що се отнася до приложеното поле и изключенията и въпросът за понятието съдебно решение. Ние приемаме възприетото легално определение – с оговорката, разбира се, че едно решение е, не може да се, да се разгледа като съдебно решение по смисъла на конвенцията, ако ответникът не е бил изслушан присъствено. Е, смятаме, че следва да бъдат е, уредени също така и охранителните или привременните мерки, ако те обаче бъдат изчерпателно изброени в конвенцията и условие също така за това е, е ответника да е призован и да е имал възможност ефикасно да се защити. Що се отнася до задочните решения, следва да, да, да се спазят всички условия за известяване на ответника за образуваното производство и съответно основанието за отказ по седми член сега от конвенцията следва да стане императивно. Е, съответно, е, нас не занимава въпроса за доказателствените правила, е, които да бъдат спазени пред чуждестранния съд, за да може той да прецени дали да откаже или не изпълнението. Удовлетворени сме по-нататък, че това, което ние искаме от няколко години, се отчита вече. А що се отнася до изключенията, а, за различните, примерно за, за потребителски договори, за трудовоправните договори, а, може да се включат те, стига потребителя или наетото лице да ползва някои допълнителни гаранции. Впрочем, в 19 ти член на сегашния проект, по него държавите членки могат да предвидят изключения на основание важен интерес, но на нас не се струва, че силата, полето на конвенцията вече е достатъчно стеснено, за да се даде възможност на определени страни по нея да го стесняват допълнително на каквито и да било основания. Приемаме изключването на арбитража и съответните арбитражни производства. А от друга страна, констатираме, че евално, евентуалното изключване на спорове, свързани с неприкосновеността на личния живот, би значи, довело до ново значително ограничаване на действието на конвенцията. Що? Предвид правилата, които се въвеждат за косвена подведомственост, ние, ние, ние приветстваме тази уредба отново с оговорката, че физически лица, потребители и, и работници и служители следва да ползват допълнителна защита. Тук отбелязваме това, че правилата за подведомственост и съответно компетентност на съда включват изрично съгласие на страната за, предварително за избора на, на, на съд. И при това обаче настояваме този избор да е осведомен, съответно лицето трябва да е осведомено за действието на конвенцията. Договорните задължения препратката към мястото на изпълнение на задължението може да породи сериозни проблеми от тълкователен характер, имайки предвид опита в Европейския съюз на регламента Брюксел 1А. Ам... И, и съответно дори да се предпочете приложимото към самия договор право, е, съдът ще трябва съдът по изпълнение ще трябва да прецени доколкото това е, това е уместно. Това са такива, ще бъдат едни трънливи е, въпроси, едни припани камъни, които те първа трябва да бъдат е, отстранени. Струва ни се, е, доколкото няма да има някакъв в кавички върховен съд, който да тълкува, то може да се стигне до нееднообразно тълкуване. Така че ние смятаме, тези разпоредби трябва да бъдат упростени допълнително. Едно от нашите предложения е поне за договорите за покупко-продажба на стока и договорите за услуги, които са най-често разпространените в световната търговия, най-малко за тези договори било, е, би било необходимо е, било да се включи съответната разпоредба от Брюксел 1А, а именно, че мястото на изпълнението, когато става въпрос за стоки, е мястото на доставка на стоката, а за услуга мястото, на което е предоставена услугата. Това са правила, това са норми, е, които доведоха до значително упростяване на практиката по Брюксел 1А и ние бихме били за това по аналогия тези разпоредби да се включат в проекта конвенцията. Следващ екран, моля. Що се отнася до основанията за признаване и отказ, ние поискахме да се включат основания за отказ заимствани от Конвенцията от 2005 за избор на съд. Отбелязваме, че определен брой от тези основания са възприяти наистина. Но във всеки случай имаме още една бележка, а именно в 7А, в Д, според който основание за отказ да бъде изпълнено решение е, е, е несъобразеността на процедурата, на производството пред чуждестранния съд с налична спогодба трябва да се допълни с условието, освен ако съдът не е бил некомпетентен съобразно правото на държавата, избрана от страните за уреждане на спорове по договора. Още нещо, което можем да кажем е, че основанията за отказ не са императивни на този етап и не били трябвало да станат императивни, питаме ние. Последно, а, когато а, обещетението за вреди а, има санкционна тежест или санкционен характер, а, ние приемаме а, това основание за отказ. И последно, нашата организация, отнасяйки се положително към проекта, все така ще блюсти за гарантирането на правото на защита и, и на състезателен процес. Необходимо е, разбира се, да търсим признаване на решенията в чужбина, но следва да бъдем бдителни за защита на интересите на европейските граждани в чужбина от една страна, а от друга страна в Европейския съюз да не се изпълнява чуждестранни решения, които са в разрез с правната традиция на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви, госпожо. И накрая бих искал да дам думата на господин Контеас, старши съветник интелектуална собственост от Business Europe. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата, госпожи и господа депутати. Аз ще се спра на един въпрос вече повдигнат от комисията, именно за евентуалното включване на правата и съответно решенията по интелектуална собственост в приложното поле на конвенцията. Е, както комисията основателно посочи, ние узнахме за тези разговори едва миналата година и а, за потенциалното въздействие върху интелектуалната собственост, поради което започнахме разговор с Европейската комисия за пълнотатъчния ход на работата в това отношение. Подчертавам, че ние не сме подемали инициативата да поискаме включването на интелектуалната собственост, тъй като смятахме, че това не е нужно. Проектът преследва една е, е, добра цел, но ние за сега сме против включването на търговските марки, патентите и дизайните в приложното поле на конвенцията. Имайки предвид комплексността на правото на интелектуална собственост, и се опасяваме от непредвидени последици в противен случай. Както каза преждеговорившата, е, на лице е проблем за тълкуването. Не се предвижда общ тълкователен орган по Хакската конвенция. по по един конкретен въпрос, като за пример, стълкновението с действащите договори е, от международноправен характер по интелектуалната собственост. Най-старият от тях е Парижката е, конвенция или Парижкият договор за индустриална собственост, основава се на два принципа. Е, на, на, на национален патент от една страна, but also the same legal remedy against any infringement of their rights. Under the draft Hague Convention, let's say as it currently stands, for example... Сега, по проекто конвенцията, поне в сегашния и вид, Парижката, страна по Парижката конвенция би била задължена да изпълни чуждестранно решение, което не е изпълнимо съгласно националното и законодателство или би било изпълнимо по друг начин. По-нататък, втория принцип, на който е основана Парижката конвенция, е именно независимостта или териториалния характер на всеки патент. По същество това означава, че е, съд, съдбата, ако щете, на патента в една страна не зависи от отношението към същия патент в друга страна. Съгласно сега действащата Парижна, Парижка конвенция, този принцип се тълкува не, не стеснително или разширително. Е, изпълнението на чуждестранно решение предполага поне мълчаливото разбиране, че чуждестранният патент е, е защитен надлежно. И отново възниква въпроса за компетентността на чуждестранния на изпълняващия орган. Например, в, изпълня... в страната по изпълнението, ако патентът все още не е призната, е в производство, а, ако, ако е отказано регистрирането му, ако, ако предметът е бил непатентоспособен. И по-нататък, след Парижката конвенция, има други международно правни актове за защита на интелектуалната собственост, които поражат не по-малко въпроси. Според нас, включването на интелектуалната собственост от друга страна би довело до не кой знае колко голяма полза. В огромния случай на споровете е, правоносителят иска от съда да наложи забрана. По-настоящем разликите от материално и процесуално правен характер възпрепятстват страните да, да, да, да търсят международно изпълнение – на, на такива решения. То би било желателно само ако целият материално правен свод на, на, на, на закона е прият и е единен и съответно органите по изпълнение на такива решения се подчиняват на е, на и съща процесуална уредба. Чакаме общия патентен съд, разбирате, обаче още го чакаме е, с нетърпение някой от нас да видим дали той ще се роди. И евентуално е, е, ползата би се свеждала само до присъдени парични обещетения – но в огромното мнозинство случаи за интелектуална собственост производството при, приключва преди да се стигне до обещетение. След като съдът забрани по-нататъчната практика в нарушение на защитеното право, въпросът за обещетенията някак си отпада от само себе си. Разговаряйки с нашите членове, ние ни установихме някакви случаи, в които ищецът е, е, е предявил иск за обещетение е, през граница, след като е било защитено правото му на интелектуална собственост. И ето това са нашите главни, на, главни послания, които, на които бих искал да обърна вниманието ви. Някои сериозни рискови и недостатъци. Имайки предвид каква е сложността на исковата система, е, опасяваме се, ще се породи сериозна несигурност от тълкователен характер, ще се стимулира тактическо исково поведение на заинтересовани страни, стремещи се към неправомерно благодетелстване. Така че ще се повиши несигурността, е, издръжката на процеса и целият, е, цялата дейност по охраната на интелектуалната собственост ще се осложни. Разговорите продължават, доколкото разбирам, ние проявяваме интерес към продължаването на тези разговори. Очаква се документ от секретарията, посветен на интелектуалната собственост. С интерес очакваме този документ, да го обсъдим с комисията, така че да се изработи един координиран европейски подход, който отразява позициите на заинтересованите страни. Благодаря за вниманието. Much, Благодаря много, господине. Сега настъпи момента за нашите членове да поставят евентуално въпроси. Господин Фоск. Благодаря, господин председател. Благодаря за направените изказвания. Имам разнопосочни въпроси които са малко в насипно състояние, но по отделните въпроси пък е, е, както ми отговорите, вие ще решите е, основните въпроси бяха поставени за какви общи стандарти и при основни принципни, тряб, принципи трябва да стъпим. Защото според мен е важно да изхождаме от еднакви стандарти, за да не поставим под заплаха всичко, до което ще се стигне. Друг въпрос. Как си представяте единно приложение или поне тълкуване? тълкуване на тези правила. Как ще го гарантираме? Освен това, какво ще стане, ако една държава въобще не държи на тези общи принципи? Предвиждат ли се санкции, бележки, критерии за изключване или каквото и да е? особено към представителката на CCBI. Защо всъщност арбитражните процедури не играят никаква роля? понякога от съображение за спазване на срокове. Това ще бъде важно, но също и за изчистване на доразумение на друго ниво и още три въпроса, ако позволите все в тази връзка. Какво ще кажете, има ли за колективни искове е, и за решенията по тях някакви идеи или нарочни разпоредби, така че да имаме общи стандарти или когато има съдебно решение, то да бъде прилагано в по-разширено. Освен това, живеем във време, в което, как да кажа, културните кръгове е, се разграничават все по-ясно, е, все в контекста на стандартите. От една страна, може би именно в гражданско-правната област се сблъскваме с различен бит, различна култура, които не можем хей така да приемем, които се отклоняват сериозно като от нашите стандарти. Ако погледнем в ислямския свят, където решенията се базират на съвсем други принципи, включително на религиозни, които са трудно съвместими с нашата правна система и взаимоотношенията между съдилищата. Как ще се съобразим с това? понякога държавите член, държавите, извинявам се, могат да зло, злоупотребяват със съдебната власт и се стига до политически решения. Визирам Турция в момента където не само всяка улика, че щом си против Турция си терорист, но и е, поддръжниците на Гюлен са поставени под особена репресия и се стига до съдебни решения, мотивирани политически, които не винаги са съвместими с нашите стандарти. Не зная дали можете да отговорите на всички мои въпроси, но това ме вълнува, когато говорим за тези различни правни системи, но и за обща база за вземане на решение и тяхното изпълнение. Това трябва да бъде важно за нас различни култури, различни политически виждания, е, възгледи, особено когато говорим за колективни искове, трябва да бъдат е, отчетени по определен начин, за да се стигнат възможност за общо действие. Господин Любретон, благодаря, господин председател. Аз също държа да благодаря на всички изказали се. Те очертаха много е, ясна, много богата картина за напредъка в обсъжданата област. Много е интересно да видим, че всъщност имаме един принцип на кръгово движение и движение на съдебни решения в съда Можем ли да говорим за, за признаване принципа за свободно движение на съдебни решения, ако се приеме конвенцията? Второ, разбирам, че това е принцип, който неизменно ще върви заедно с изключения и първо ще се говори по тях, дали относно мотивите за отказ, докъде преговорите вървят особено трудно или вече сте на път да намерите решение, защо, което е важно, защото всички се радваме на ми, от мисълта, че едно решение от Европейски съд ще бъде изнесено в света, така да се каже, но отбелязах това, което чухме тук, че това отваряне крие известна, буди известна загриженост и дали рамките ще бъдат достатъчно широки, дори да ни даде възможност да откажем да приложим, изпълним някакво решение, да речем поради разминаване във вижданите или в, обръщам се към казаното от господин Фос, ако говорим за религиозно мотивирано или политически мотивирано съдебно решение, както в ислямските държави. Второ, е, това е за мотивите за отказ. Трето, ако тези е, е, причини за отказ имат за цел да отхвърлят, да маргинализират съдебните решения на някои държави, какво правим по отношение за реципро... взаимността? Защо защото да, говорим за ислямските държави, но ако перманентно, постоянно отказваме да изпълним решение и признаем, е, това няма ли да се върне като бомеранг върху нас? Правилно ли разбрах, че Дания не участва Правилно ли разбирам, че Дания е изцяло извън и ако да, защо? И накрая, мисля, че това е всъщност най-важният въпрос. Дали тази конвенция лесно ще се прилага? В което аз малко се съмнявам, защото няма предвиден механизъм да бъдат насърчени и тласнати националните съдебни системи към единен действие това е много важно, как те ще тълкуват текста и тогава съществува риск от много разнопосочни тълкувания и е, ще си бъдем изправени към една много пъстра картина. Председателя, това е а, са въпросите. Разбира се, уважаеми гости, никой не очаква всеки от вас да отговори на всички въпроси. Просто изберете ги според своята сфера на компетентност. Кого, от кого ще почнем? Първо накратко да отговоря за въпрос, който каса адвокациите. Отбелязах си, три въпроса от господин Фос, как да се гарантира общо тълкуване, ако не е унифицирано. Може би и другите ще отговорят, но според мен не, това е въпрос, който не става толкова бързо. Всяка страна по конвенцията може да тълкува съответно текстовете, но да, така е с конвенции. За съжаление не разполагаме с оръдия да принудим една държава членка да тълкува е, е, разпоредбите по един или друг начин. Що, е, що се отнася до арбитража? В момента има международна конвенция за арбитража, където се изключват такива и, е, е, въпрос, тези въпроси не са включени, за да не става объркване. И трето, с това ще отговоря на за основ, мотивите за отказ. Е, разбира се, тук говорим за много широки рамки. Имаме държави, където е, културата и традициите са много различни. Именно поради тази причина в проекто Конвенцията винаги е, се от нас се цитира, се говори за а, мотиви за отказ, свързани с обществената безопасност в съответната страна. Докато в регламента Брюксел 1А има мотив за неприлагане на решенията, но в рамките на тази конвенция е възможно да останат мотиви за които да се е, прилагат по, по, по, на които да се позоваваме по-често. Сега, ако позволите, аз ще отговоря. Господин Фос за арбитражните решения. Колежката вече каза, говорим за граждански и търговски дела и в международната общност съществува го, го, така, сериозен стремеж да не се поставя под заплаха Нью-Йоркската конвенция и пък е, Европейския съд и в Брюксел 1А имаме много широко приложно поле на тези клаузи за резогация, дерогация, т.е. решение за влияние върху арбитражния процес които са изключени, наречем назначаване на арбитри и така нататък. Такива вмешателства се стараем да избегнем. За санкциите ако една държава не се придържа, не изпълнява правилата, санкции в тесния смисъл на думата няма. Но Хакската конференция от 1893 година се занимава с международни конвенции и а, винаги реш... има много подробен а, доклад, както коментара към нашите законодателни актове. В миналото е било прието да е да има докладчик от кръга на, от групата на делегатите, от кръга на делегатите, който да представлява волята на носителя. Вече не е така. Обик... Вече са двама. Един по общностно право, специали по общностно право, един по гражданско право и а, Докладите се съгласуват с държавите с цел да се стигне до общо тълкуване, което се отразява в доклада за въпроса дали става дума за свободно движение на съдебни решения в света, бих казала да. Още не сме стигнали до този етап, но, а, но това е стремежа ни. За религиозните мотиви до момента въпросът не е поставен, защото а, говорим за гражданско и търговско право. И мисля, че а, много по-трудно ще се постигне съгласие по семейното право. До момента обаче въпросът не е поставен да се върна към религиозния момент. Много е важно да разберем, че в общи линии тези тези решения се отнасят до вътрешно европейско законодателство. Е, и не се не засягат е, и няма вмешателство в принципите, по които се ръководят чужестранните е, съди. Ако обаче се стигне резултатът е наистина стряска, шокираш, ние можем да откажем изпълнението на това решение и, и в правото на всички държави пречи. Ако говорим за реш, движението, да речем между, на съд, съдебни решения между Германия, Франция и така нататък, ако става дума за исляма, ние е, във Франция имаме най-голямата мюсюлманска общност. И когато става дума за въпроса на семейното право е, и се визира полигамията, макар че не я наричаме така, свързано с е, финансови въпроси. Ако да речем, две съпруги са наследници на починалия съпруг е, но е, ако говорим за наши а, е, решения, които не, идват от Магреб, ние не ги признаваме винаше. Но а, ако говорим за някои особено шокиращи решения, а, това не е в сферата, която обсъждаме така че въпроса няма да възникне. Практическия въпрос е по-скоро за корупцията в тези страни. И тук въпроса е дали техниките и начините, възможностите за отказ ни позволяват да се борим с тези явления, които са понякога скрити. Нали? Говорим за решение, постановено от корумпиран съдия и решение от е, некорумпиран съдия. Сега по въпросите за Дания. Знаете, че Дания не участва в тези до, е, договори и не участва в споразумените и договорите за а, сътрудничество в тези област. Така че Дания по конвенцията ще се яви отделна страна по договора от Европейския съюз, но ние имаме споразумение с Дания между ЕСА и Дания за Брюксел 1 и сме съгласували определени форми на сътрудничество при международни преговори, така че бих казала, че имаме добро взаимодействие. И да добавя към казаното за тълкуването на тези евентуални е, текстове в конвенцията. Е, Андрея вече каза към Хакската конференция има нарочни комисии, където се събират страните по договора, където и се обсъждат чисто практически мерки и това е много удобен практически форум за решаване на нещата. И а, if, if the judgment fulfills ju jurisdictional filter, uh, the convention applies and the judgment should circulate in principle. Sí. Да, това ще бъде. Solo para precisar un, Пореден отговор да уточня един аспект за взаимодействието между проекто конвенцията и арбитражните решения. Имаме конвенцията от Нью Йорк – И ако искаме да постигнем успех, би могло да се очаква решенията, арбитражни или съдебни, да има механизъм за трансгранично прилагане. И ние бихме насърчили подобни решения. Сега, що се отнася до обществената сигурност, семейни въпроси, религиозни въпроси играят по-скоро странична роля в търговското право, но в определени случаи това може да се окаже важно. Например, спазване правото да, на, по въпросите на конкурентоспособност. La propuesta de convenio contempla el que cuando las, eh, los, las resoluciones por daños establecen daños punitivos y van más allá de la... Но ако се окаже, че са нанесени щети, и става дума за, за това да излезем извън чисто практическите въпроси на компенсация или обещетение. А, мисля, че в Европейския съюз имаме и стандарти, които уреждат тези въпроси много въпроси вече бяха, вече получиха отговор. Малко допълнение от мен общите стандарти. Отправната точка за написване на конвенцията е създаване на обща база с цел възможно най-широко приложение на конвенцията. Така че независимо дали говорим за основание за отказ или нещо друго, ние се стремим към максимално широко приложение. Член 22 и 23 от конвенцията урежда точно този въпрос, че трябва да има обща база за общо валидно тълкуване и то международно тълкуване, а не национално, на определени разпоредби. И бюрото на конвенцията, на конференцията поддържа тесни контакти с държавите членки, включително за изграждане на база данни. Така че генералният секретар на е, Хакската конвенция е, ще създаде нарочна е, комисия за приложението на конвенцията. Това е група от хора, която ще се събира на 4, на 5 години, ако се е необходимо и по-често, за да обсъждат и решават въпросни, освен ключови моменти за приложението, така че да има един вид стандарт стандарти а, за прилагането на конвенцията. Имаме и един вид обяснителен меморандум, където, без той да е правно обвързващ, се обяснява логиката на преговорите, така че хората могат да почерпят информация относно причините довели до едно или друго е, решение. Е, що се отнася е, до другия поставен въпрос, да, може да има свободно движение на решение при, при признаването на тези решения по силата на конвенцията за културните особености и е, политически подплатените съдебни решения, настоящата конвенция е, в един свой текст е, поставя въпроса за обществения ред и сигурност, ако приложението може да се отрази на това когато говорим за граждански и търговски е, въпроси, е, за които се отнася конвенцията, по-скоро въпросите се свежат, са ограничени тук. Говорим за търговски отношения, говорим за инвестиции и ако в тази област има решение, съдебно решение, което е политически отцветено, то в известен смисъл няма да попадне под конвенцията за санкциите относно държавите, не изпълняващи своите задължения. Казах вече, че имаме нарочен комитет, който е форума, където страните се събират за да обсъждат такива важни въпроси. Благодаря и аз накратко да отговоря на въпроса на господин Лебретон за баланса между основания за отказ, е, как е, можем да възпрепятстваме изпълнението на съдебни решения от трети държави, които са в разрез е, с европейското право, без да се накърнява изпълнението на наши съдебни решения. Ще припомня член 7 от конвенцията, който е част от конвенция, която е Ратифицирано от Европейския съюз. Там се гарантира този баланс. Може да се попречи на изпълнението на съдебни решения от трети страни когато има сериозни съмнения за тяхната правомерност. Едновременно с това, обаче, наши съдебни решения могат да се прилагат в чужбина. Искам да припомня обществения интерес, процедурна неизрядност или измама. Това могат да бъдат основания за отказ. Е, така, е, така че може съответният съд, който трябва да се произнесе, да разгледа решението по същество. Господин Фос казва председателя, като че ли има и други питания. Да, да. Наистина искам още нещо да попитам във връзка по два въпроса. Първо, наистина, какво правим с политически, реше, политически взети решения е, особено, да речем, визирам опозицията в Русия или пак Турция, може би и други държави. Няма никакво значение за, за коя държава говорим. Можем ли да изключим изпълнението на политически мотивирани съдебни решения? И е, трябва да има някъде граница, където да кажем не, то така не може. Е, подкрепяме по силата на конвенцията нещо, което не искаме да подкрепим, с което стигаме до същинския въпрос. Каква роля играе в съответната държава членка въпроса за независимостта на съдебната система? До какво значение се отдава на това или няма никакво значение дали в съответната държава съдът е независим или не. Искам само да припомня, че и в Европейския съюз имаме държава членка, е, където независимостта на съдебната власт се поставя под въпрос. И аз мисля, че това е неприемливо. И за нас това са фундаментални принципи, ценности, където може да се каже да, те сте, вие сте вече в Съюза, трябва да се справим с това, без да имаме възможност да реагираме, защото никога никой не си е помислял, че държава членка ще се откаже от основните ни ценности. За това искам да кажа, ако нямаме санкции, след подписването на конвенцията може да се окаже, че ние сме в ръцете на по такова поведение, без да можем да реагираме. На базата на нашия опит в Европейския съюз, аз смятам, че това е небрежност, ако не настояваме за прилагане на нашата обща платформа от ценности. И въпроса за независимостта на съдебната система е много важен за нас. И не можем хей така да кажем, ако съдебната система не е независима, ние все пак ще приемаме тези решения. Мисля, че не трябва да тръгваме по този път и някъде да теглим чертата, независимо къде. Мисля обаче, че е опасно да си затваряме очите пред съществуването на тези проблеми. Председателят, благодаря. Има ли желаещи да отговорят? Да, госпожо. Не мога да дам категоричен отговор, но първо нека да кажа, че въпросът бе засегнат. Разбира се, с езика на дипломацията. Трябва да разграничим две неща тук. Единия въпрос е кого ще пуснем да влезе, така да се каже. И има държави, които искат един вид билатерализация, което не е до сегашната европейска позиция. Тоест, присъединяването играе роля само ако останалите страни го приемат, както да речем Хакската конвенция за отвличане на деца. Това е толкова деликатен въпрос че е, не можем да решаваме е, от сега дали неучаствалите в преговорите ще бъдат приети в конвенцията. Но това прави доста необозрим цялата плетеница от двустранни а, споразумения. Какво става, ако някой по-късно се откаже, загърби от е, общите ценности. Нямаме санкции наистина. Може да се приеме принципа на обществения ред и сигурност, е, като не, не прилагаме решението. Но някакви така крути мерки не можем да вземем. Това е положението. В допълнение към е, казаното, ние като Европейска комисия, разбира се, обръщаме внимание на тези въпроси но без да имам категоричен отговор на въпроса към момента ще кажа, смятаме, че член 7 от проекто Конвенцията в рамките на Конвенцията дава е, средствата, а именно основания за отказ, да отнесем и решим в съда въпросите, описани от вас. Това са сериозни ситуации, но тук говорим за обществен ред и сигурен, сигурност. И то не само национални, но и европейски. Е, като да речем ценни, важни за нас ценности, като независимост на съдебната система или а, измама при съдет а, постановяване на решението или измама или съдебно решение взето от съдебен орган, който не отговаря на нашите разбирания за коректен, коректна съдебна практика. Това е залегнало в конвенцията. Тези важни въпроси могат да бъдат разгледани в рамките на конвенцията без да се търси възможност за излизане от конвенцията. Водим преговорите с мисълта, че ние сме длъжни да спазваме тези международни задължения и изхождаме от възможността за прилагане на европейски съдебни решения в чужбина. Но нашите съдилища трябва да разполагат със съответните защитни механизми за нашата правна система. Пак от позиция на адвокатите. Разбира се, винаги ще има процедура на екзекватура. И в рамките на тази процедура страните отново биха могли да навеждат аргументи не по същество, а по условията на изпълнение. И адвокатите, разбира се, следят не само за спазването на обществения ред на замолената държава, а също, както е посочено и в конвенцията, за в случаите, в които е, производството, предшествало решението на съда, е било несъвместимо с основните принципи на процесуалното половото равенство или равноправие, в което се включват много неща, в това число съображения за обществения ред, независимостта на съдебната система, върховенството на закона. Това са все неща, които се включат в процесуалните гаранции, но аз споделям опасенията, изразени от професор Кониберти, що се отнася до корумпираността на чуждестранния съд. За съжаление, е, те не могат да бъдат видени, разбира се, с просто око и, и, и за тях не може да се съди по решението, проистичащо от съда на договарящата или на страната по конвенцията. Благодаря. Да, господине, заповядайте. Така, що се отнася до независимост? Някои страни по конвенцията, да вземем Русия, Турция, е, и съдът е много близо до държавната власт или властта може да, да упражнява давление върху е, съда, но е възможно в някои случаи на търговски спорове да не се намесва това пряко влияние, в някои особени случаи съдът би могъл да бъде поставен под давление, но не и в други. Така че не е възможно да се предвиди нормативно решение с происход от дадена страна по конвенцията да не се признава, защото по принципи в общия случай съдът не е независим. И нещо второ, което е също така важно, понеже става въпрос за търговски спорове, обичайно главният способ е, за да се избегне е, е, компетентен съд, от който една от страните има опасения, било на основание независимост, било на, на основание корупция, е да се предпочете арбитраж. Фактически това е и смисъл на международния търговски арбитраж. По линия на арбитража се избягва голяма част от такива едни съдилища, които, в които не може да се има доверие. Благодаря. изчерпахме е, зададените въпроси, получихме отговори, а и времето, което бе отделено по дневен ред за това изслушване. Благодаря ви сърдечно на, на нашите уважаеми гости за споделения опит. Комисията ще продължи своето заседание по дневния ред. Уважаеми колеги, продължаваме нататък 12-та точка от дневния ред. And that is uh, the exchange of views. Става дума за размяна на мнения относно правото приложимо за последиците за трети страни от асигнация на вземания. Плачих сам аз, въпросът е много важен, тъй като той попълва една празнота от приемането на регламента за договорите, договорните въпроси. Благодаря на комисията за внесеното предложение. Що се отнася до самото него. Макар и приложното поле на пръв поглед да изглежда ограничено, асигнирането или приписването на вземания е въпрос сериозно значение в финансовия сектор. А, така че всичко, което свършим в тази материя, трябва да го свършим добре. Днес ще спра вниманието ви на два въпроса. Единият от тях е процедурен. Е, би следвало да ограничим вниманието си само върху някои части от предложението на комисията. Другото ми предложение, другият въпрос е от съдържателен характер, а именно за приложимото право в главния случай. Първо, що се отнася до приложното поле или до обхвата. Предлож... обхвата. Предложението на комисията съдържа 15 е, члена, като се придържа тясно до е, Рим 1 и 2. Е, според мен членове 3 и 7 до 13 са заимствани дословно от споменатите Рим 1 и 2, по която причина аз ще насоча вниманието си към първи и втори членове и четвърти до шести и евентуално последните два от предложението на комисията, като ви препоръчвам вие да сторите същото. Що се отнася до главната норма за приложимо право? В четвърти член първа от предложението на комисията се разписва главната норма за приложимо право и по предложението на комисията това е законодателството по обичайно местопребиваване на прехвърлителя. По-настоящем е, законодателствата на различните държави членки не са еднородни по отношение на този въпрос. В някои държави членки приложимото право е правото на прехвърленото вземане. Според други законодателства това е правото по обичайно местопребиваване на прехвърлителя, а по трети правото по местооформяне на договора за, за прехвърляне. По-нататък другия въпрос е кои трети лица да бъдат защитени в случая. По принцип това са третите лица, които биха могли да понесат вреда от прехвърлянето на, на вземането и обикновено. Разбира се, това са кредиторите ам, на, на, на прехвърлителя. Ам, и за тях а, а, обичайното местопребиваване на прехвърлителя като а, критерий за приложимото право а, би било по-подходящ избор в, в сравнение с. А, альтернативата, правото приложимо към вземането. И по тази причина аз съм склонен да приема избора, направен от комисията, що се отнася до водещата норма за право приложимо към трети страни в случаите на прехвърляне на вземания. Що се отнася до секуритизацията на такива вземания, Комисията също предлага доста неортодоксално разрешение по третата алинея от същия четвърти член, съгласно която страните е, биха могли да е, се спогодят предварително за избор на приложимо право по отношение на трети лица, което противоречи на общите принципи на европейското право за диспозитива, който е допустим между такива страни. Да се остави този избор напълно в ръцете на страните по прехвърлянето би било твърде далеч, според мен. Но пък нормата може така да се коригира, коригира така че страните по един договор за прехвърляне на вземане да могат да приложат по спогодба помежду си е, правото, което би било приложимо за по-голямата част от третите лица а, а, е, от една страна, или пък за по-голямата част от вземанията, които са предмет на секуритизация. Благодаря ви за вниманието, очаквам вашите бележки. Както изглежда, няма желащи да взема думата. Дали комисията ще се реши? Не. Okay, then. Then we can close this. При е, такъв случай можем да приключим работа по тази точка от дневния ред и да продължим по-нататък с 13-та. Размяна на мнения по темата впрягане на глобализацията международно-търговски аспекти. Е, докладчик по становище е господин Любретон. Имате думата. Мерси, monsieur президент. Благодаря, господин председател. Все още съм в състоянието на шок, е, тъй като след като поздравих господин Кониберти за отличното представяне, си сетих, че едно време беше професор в Гренобъл. Боже мой, какъв срам! Ам... Да, е така е. Нали, сега, сега, и аз, сега и аз срещам колеги, които са били мои студенти. Така, значи аз съм автор по становище, е, което предстои да бъде е, съставено от е, Комисията на парламента по външна търговия за овладяване или е, оползотворяване потенциала на глобализацията. 10 май 2017 година Комисията излезе с документ за размисъл по същата тема. Темата е интересна, тъй като глобализацията определено има своите положителни аспекти. Европейска комисия естествено припомня, дава някои примери. Всеки милиард евро износ по разчети на комисията представя 14 000 работни места в Европейския съюз или 30 милиона работни места, т.е. едно от всеки 7 в Европейския съюз, зависи от европейския износ към останалата част от света. И това дава достатъчно красноречива представа за значимостта на проблема. И към всичко това следва да добавим обстоятелството, че към традиционния търговски обмен се се добавя напоследък цифровата търговия, която е много обещаваща. Независимо от всичко това, разбира се, глобализацията има и своите отрицателни страни. Е, рискуваме да се изложим на видове дъмпинг, фискален, социален, екологичен, здравен е, дъмпинг. Е, някои страни, прочем, се биват посочвани с пръст повече от други. Китай, например, опасността от неистински фалшифицирани стоки и най-сетне особено впечатляващия въпрос, за който току-що говорихме, именно за уреждането на международни търговски спорове. И разбира се, в случая, частният случай, е особено значим е за споровете между инвеститори и държавите, в които те инвестират. И ние сега, знаете, според правилата имаме право на една страница становище, нямаме кой знае колко обем. Предполагам, предлагам ви да насочим вниманието си към четири въпроса. Първо, глобализацията да зачита европейската традиция в частност защитените наименования за происход, каквото и да ни струва това, ще трябва да, да го гарантираме и ние го правим в рамките, например, на спогодбите за свободна търговия. И това е от значение за, и за потребителите, и за нашите традиции. Оставам с впечатлението, че въпросът е и актуален, тъй като е, спогодбите за свободна търговия е, все по-често е, акцентират върху този въпрос. Спомняте си е, е, търговско-инвестиционното споразумение с САЩ, до което не се стигна до никъде. Аз посетих Вашингтон в тази връзка, разговарях с американската страна, е, които казаха, че те нямат никак никакво, никаква нужда от такава защита. Отправиха критични нападки, бих могъл да кажа, срещу Франция в тази връзка. От друга страна, спогодбата с Канада вече в по-голяма степен е, отчита, зачита е, наименованията за происход. И ако вземем бъдещата спогодба с Мексико отново за пример, тя, тя се готви в момента, доколкото знам, тя още повече ще защити тези наименования за происход. Втори въпрос, на който следва да обърнем внимание, е защита или зачитане на творците. Господин Кавада тази сутрин почти с поетичен тон разви въпроса за това, че богатството на Европа е нейният ум, нейният разум, е, и естествено не можем да не държим на е, защитата на европейската интелектуална собственост. Трети важен, трети императивен въпрос е върховенството на закона когато международната търговия, която почива на, на, на своите правила, е, е, е, стане предмет на, на посегателство, е, в, в този смисъл е, страните следва да могат да се обърнат към най-добрия съд. Три са альтернативите. Националният съд, разбира се, лично аз би го предпочел, но все пак да бъдем реалисти, националният съд рядко се ползва с доверието на инвеститора. Арбитражният съд, решение, което се налага през последните години, е, е, е като решение доста дискредитирано напоследък, е, тъй като не може да се гарантира във всеки случай безпристрастността и прозрачността на арбитража. И на трето място, онова, което предлага комисията в документа си за размисъл от миналата година, а е именно многостранен инвестиционен съд. Така се помисли по този въпрос. Такова едно разрешение общо взето вдъхва доверие на, на различните страни. И въпрос на независимост, на, на прозрачност. И четвърти въпрос от императивен характер е защитата на прерогативите на държавата. Не съм ви забравил вас, обръща се оратора към неизвестен свой събеседник. Аз винаги съм държал сметка за вашите приоритети. Защо правомощията на държавата? Защото една спогодба за свободна търговия в повечето случаи представя споделени прерогативи между държавата, в случая държава членка и Европейския съюз. Тоест една такава спогодба не е предмет на изключителни правомощия на Европейския съюз. Още повече, че Европейския съд в решението си от 2017 година по повод на спогодата с Сингапур препотвърждава този принцип. В заключение, глобализацията е феномен вероятно неизбежен, явление, което следва да приемем, при условие, че го поставим в правилната нормативна уредба. Не можем да допуснем дива, безогледна, ултралибералистка глобализация. Следва да се стремим към разумна, законова, глобализация, която поставя економиката в услуга на народите и гражданите. Благодаря ви. Желая ли някой колега да се изкаже? Господин Дюран? Да, господин председател, не за да споря, поне, поне не и днес, нито за да се усмихна одобрително а просто за да внеса едно уточнение, що се отнася до различните съдилища. Е, и в случая инвестиционния съд. Нужно ли е наистина, според вас, да се създава е, специализиран съд за инвестиционни спорове? Е, то това е фактически изключение от е, обичайните, обичаите на правораздаването. Вие сте юрист, е, моля да ми отговорите. Господин Фос. Моя въпрос е в същия е, дух заради тип, особено и в Германия обсъждахме нееднократно <clears throat> е, тези междудържавни инвеститорски отношения, как да се изразя, да бъдат обект на по-добро решение. В крайна сметка се наложи мнението, че трябва да се мисли за международен съд по търговски въпроси, за да може това доверие да бъде прехвърлено върху независим съдебен орган орган. Е, според мен това е идея, която напълно заслужава подкрепа. Поне аз мисля така. Uh, Желаете ли да коментирате, господин Лебретон? Е, да, въпросът е все, все същия. Е, проблема за, за правосъдието е, по повод на международни капиталовложения. Е, аз отново в личното си качество бих казал да може националното правораздаване да, да, да се произнася, но това не е реалистично. инвеститорът просто ще се откаже да инвестира е, нали, ние, ние гледаме нещата от наша гледна точка. В по-голямата част от държавите членки е, правосъдието действа както следва, е, макар и с някои оговорки, но извън Европа много добре знаем, че редица национални съдебни системи са затруднени в правилното си функциониране. Не трябва да се намери някакво друго разрешение. До сегашното е арбитражното, Нали, по линия на международния арбитраж, който е много, много развит. Аз съм посещавал Сирди, например, но нещата се менят. Днес доверието в арбитража намалява непрекъснато, тъй като арбитража твърде често стои по-близо до инвеститора, в ущърп на държавата – нерядко инвеститорът е по-мощен, има повече сила и това е нещо съвнително ново от държавата, с която спори. И сега, не знам, може би съм лишен от въображение, но другото, което си представяме, наистина един международен съд в състав от съдии, ползващи се с доверие, при пълна прозрачност, е, и мисля, че ние като е, правна комисия не бихме могли да не подкрепим една такава идея, лансирана не само от Европейската комисия, от редица специалисти по въпроса. Благодаря. Комисията поиска думата. Много благодаря. Благодаря на комисията за това становище така по доклада. Позволете да засегна някои други въпроси, които най непременно са юридически по своето естество. Както виждате, има все повече протекционизъм, САЩ, Китай в това число. И в съобщението си комисията наистина иска да обърне внимание именно на всички тези въпроси, които са свързани с изличането на полза от глобализацията в интерес на нашите граждани. Така че в този смисъл е важно да има е, една уредба, която е стабилна и сигурна, която гарантира минимална защита за работниците в социален, економически план, както и по отношение на околната среда. Също така във връзка с нелоялната конкуренция, демпинга от Китай, например, или държавните субсидии, инвестициите, които идват отвън, във връзка с ключовите технологии, които са много важни за нашата национална сигурност или реципрочност във връзка с пазарите на обществени поръчки. Друг важен аспект в това съобщение е във връзка с глобализацията тя ще съществува. Харесва или ли не това на нас, тя ще продължи да съществува. С други думи, необходимо е а, така да разработим нашите инструменти, нашата норма, че в крайна сметка у нези ползи и ценности, които са важни в Европа във връзка с човешките права, например, да бъдат отстоявани. И още една стъпка във връзка с прозрачността. Имаше критики през последните пет години, обаче мисля, че ние увеличихме изключително много прозрачността на търговските договори. Това е изключително важно в международните преговори. И това съобщение ние предлагаме наистина с Австралия и Нова Зеландия да договорим а, споразумение. Има конкретни препоръки от страна на комисията за мандата. По-настоящем се обсъждат в съвета, но разбира се, бихме желали да има ясни аргументи за това и да участват на националните парламенти, заинтересовани страни и правителства. Благодаря. And... Благодаря. Благодаря за това, че споменахте деликатния въпрос – във връзка с инвестициите, които са част от е, търговската политика на Европейския съюз е, с е, САЩ, например, и защитата на стратегическата инфраструктура в Европейския съюз по отношение също така и инвестирането в нея. Това е една от основните задачи на Европейския съюз. Ако ще бъде в състояние да отговори на целите, заложени в търговските споразумения. И с това изчерпахме тази точка и можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Yes, uh, the next point already is in camera, so... Следва заседание при закрити врата, така че много моля всички, които а, нямат право да присъстват на подобно заседание, най-любезно ви моля да напуснете залата.